Good afternoon, um, every... Добър ден на всички. Добре дошли на нашето заседание на 25 септември. Първата точка от дневния ни ред е приемане на проекта за дневен ред. И искам да напомня на координаторите, че ще започне заседанието ни с тях в 17 часа. Също така припомням, че може да се следи заседанието в интернет. Електронно е нашето заседание. Всички документи можете да намерите в е, портала. Новия брой на бюлетина ни също може да бъде намерен там. Искам да обявя, че имаме двама нови членове на комисията Първо господин Андраш Дюрк, дано да произнасям правилно името му от НП, и господин Джон Стюарт Агнио от е, Обединеното кралство в е, групата на свободата пряката демокрация. Имаше мисия на нашата комисия миналата седмица във Вашингтон. Много интересни бяха срещите ни там. И съм сигурна, че ще бъде представен доклада на делегацията в последствие. Искам да благодаря на всички членове и естествено преди всичко на секретарията за безупречната организация на нашето пътуване до Вашингтон. Много благодаря още веднъж. Следва одобряване на протоколите ни от е, заседанията на 12 и 13 юли и от 4 септември тази година. Ако няма възражения по протокола, те е, ще се смятат за одобрени е, след края на днешното ни заседание. И така, първата ни точка по същество е отчет относно текущи и междуинституционални преговори, актуализация на съдържанието на тристранните срещи, господин Далтън като докладчик 6 септември участва. Мисля, че най-добре би било дам да ни представи информация за разговорите. Много благодаря, госпожо председател. До тук един кръг от политическите тристранни разговори е проведен. Сътрудниците ни работят много усилено, защото на техническо равнище, на експертното равнище се работи много интензивно, за да бъде подготвен първия политически триалог. Както обикновено предполагам, успяхме да се договори, договорим по някои сравнително непротиворечиви теми. По основните политически въпроси обаче има съществена разлика между парламента и съвета. Трябва да подчертая, че парламентът не е отстъпил от нито една от е, изработените позиции и ние сме доста насърчени от това, че общественото мнение на наша страна и ние не отстъпваме от позицията си. Ще видим докъде ще стигнем. За сега този първи триалог беше конструктивен от всички страни остана усещането, че до края на годината можем да постигнем споразумение. Същевременно трябва ясно и публично да заявим, че ние държим на позицията си. Не само нашата комисия и другите ресорни комисии. Отдавна работим а, по а, темата. Имаме много добро компромисно предложение, което сме представили и съм убеден, че ще имаме добър а, резултат в крайна сметка. Преди това обаче ни предстои доста работа. Политическо споразумение до края на годината очакваме. Следващия триалог ще бъде на 10 октомври. Ще видим как ще продължи работата ни. Благодаря ти, Дан. Има ли някой от докладчиците в сянка? Господин Жовен, заповядайте. Мерси, мадам ла президент. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика за факта, че потвърди волята на парламента да постигнем споразумение до края на годината. Много беше важно това от политическа гледна точка. Искам само да споделя неспокойствието си относно един от елементите в метода ни на работа. Колкото разбирам, ще има още две тристранни срещи на политическо равнище и цяла поредица от технически срещи, което е много добре. Но се питам предвид, че сме че толкова различни позиции ни се съвета по толкова много елементи, дали двете срещ, тристранни срещи на политическо равнище ще ни бъдат достатъчни. Лично но мен ми се струва, че най-вероятно не. И затова ми се струва, че не бива да се разрешават на техническите срещи въпроси от политическо естество. Ако не излезем с много ясна позиция, отново ще се сблъскаме с подобни скандали. зачистиха те през последните седмици, засягат се все повече автомобилостроители. Така че имаме нужда от много ясни политически послания, не само от технически такива. И пак се питам дали две тристранни срещи ще бъдат достатъчни. Want to say something on that? Благодаря, Дан. Искаш ли да вземеш отношение? Да, съвсем справедливо беше подчертано това. Имахме, имаме предвидени е, в програмата две заседания. През октомври и през ноември имаме достатъчно време. А има и е, възможност да се провеждат допълнителни срещи е, в тристранния формат, ако това е необходимо. Ако е необходимо, това ще направим, за да постигнем споразумението до края на годината. Добре, благодаря много, Дан, за представената актуална информация. И преди да продължим с следващата точка от дневния ред, искам да приветствам госпожа Нушина Мопайк, която ще е представител на ЕКР в нашата комисия. Следващата точка от е, дневния ред е, разглеждане на компромисните предложения по зачитането на личния живот и защита на личните данни в електронните съобщения, отмяна на директива 2258 и Ева Майдел. Ева, заповядайте си докладчик. Благодаря, добър ден на всички. Току-що приключихме една от срещите с докладчиците в Сянка, затова искам да благодаря на докладчиците, на техните сътрудници, на секретарията за това, че постигнахме напредък и ако в следващите 24 часа всичко върви наред, ще можем да гласуваме в четвъртък над 500 предложения за изменения получихме по становището и трябва да кажа, че всички докладчици в Сянка се отзоваха много положително на призива да намерим компромисни решения, особено в тези кратки срокове. Що се отнася до внесените изменения по някои въпроси, е, имаме доста различия в позицията и за това голямо предизвикателство беше да намерим обща основа за компромисите. Затова се радвам, че успяхме да прехвърлим мостове по най-проблемните въпроси. Длъжна съм да кажа, че е, успяхме е, да постигнем споразумение и по важните въпроси, обхванати от член 1 и член 3 за неприкосновеността на личния живот в електронната сфера, както и обработката на данни, за да се гарантира сигурността, автентичността на услугата, както и на използваното оборудване в терминалите. Това има много голямо значение, а от друга страна в текста на комисията не е формулирано много добре. Затова нашите е, редакционни е, предложения са по-добре. В е, член 15 предлагаме в държавите членки да се запази статуквото и потребителите да имат възможност да отхвърлят включването на данни в обществено достъпни указатели. В някои държави членки тези регистри или указатели са свързани с а, телефоните а, за а, спешни ситуации. Така че, когато бъде набран теле, телефона за спешни случаи 112, тогава има автоматична връзка с, с тях, но тук трябва да се разработи по-добре нормативната уредба. По член 17 парламентарната ни комисия до сега е на становище, че трябва да се е, заличи, защото Общия регламент за защита на данните дава достатъчни гаранции за неприкосновеността. Също така един от докладчиците в Сянка изтъкна необходимостта от особена закрила на децата при използването на електронни съобщителни устройства. Също така обърнахме внимание на използването на анонимизирани данни. Анонимизацията е една от мерките за гарантиране на сигурността, въпреки че не е добре застъпена в а, уредбата за сега. Псевдонимизацията също е възможност а, за потребителите Независимо от размера на търговските дружества, те могат да използват по специфични проекти за крила на личните данни в взаимодействието си с партньори. И най-сетне стигнахме до компромис, че по-нататъчната обработка на данни за съвместими цели трябва да бъде допусната. Крайните потребители – не бива непрекъснато изрично да дават свои, своето изрично съгласие при последваща обработка. Това е ненужно време. Мисля, че мога да спра до тук и да отговоря на въпроси, ако има. Благодаря. Сега давам думата на докладчиците в Сянка. Крисла Шалемоза е първа. Предпочитам да говоря на датски. Искам да се извиня за това, че не присъствах на преговорите. Току-що дойдох в Брюксел с полет от Копенхаген, така че получих информация накратко за това какво се е случило на заседанието на докладчиците в Сянка. Искам да кажа, че много се радвам, че има е, истински преговори между заинтересовани страни. Аз участвах в срещата в Вашингтон и въпроса за неприкосновеността на личните данни беше от голям интерес за американците. Те правиха интерес към нашето законодателство, какво се случва в него. Те смятат, че регулираме твърде много. Няколко думи за това, което обсъждаме в момента. Много е важно, тъй като има легитимни интереси от много страни, да намерим точно решение. Трябва да има легитимен интерес, когато се препращат данни. Освен това, личните данни винаги трябва да са обект на закрила и да се третират много предпазливо. Искам да благодаря за това, че предприемате стъпки да защитите децата по отношение на така наречената consent fatigue – е, би трябвало да се направи малко повече, за да е, бъдат задоволени и гражданите. Надявам се, че ще се положат усилия, за да може в четвъртък да гласуваме. Благодаря. Благодаря ти, Кристел. Дан Долтан от името на ЕКАРА. Благодаря. Това е предложение свързано с неприкосновеността на личните данни е, в интернет. Има една британска поговорка, която казва, че е, в ден за пазар не се огояват свинете. Това предложение е от изключително голямо значение и е, се полагат много усилия, за да има едно жизнеспособно решение. Мисля, че Нашия текст е много по-добър от е, онова, което се създава в момента в комисията Либе и всички трябва да бъдат поздравени. Като цяло текста е с правилна насоченост. Всички политически групи се опитват е, да направят отстъпки. Нашата политическа група на ЕКРА има сериозни тревоги относно така наречения легитимен интерес и неговото заличаване, що се отнася до обработката на данните, ние смятаме, че легитимният интерес и системите за защита трябва да останат такива, каквито са в ОРЗД. Много от предложенията ще попречат на компания компаниите да действат в интернет, така както го правят в момента. Те така и така плащат понякога висока цена. Става дума за основни човешки права, естествено. Никой не иска да ги накърнява по някакъв начин. Проблема е, че тези права не са не съществуват сами по себе си. Е, компаниите трябва да имат достъп до определени данни в бъдеще. Приходите от реклами в крайна сметка са свързани с данните. В Великобритания има много платформи, които биха приели нашите правила, независимо какви ще бъдат те. Аз обаче не се притеснявам за тези компании. Притеснявам се за по-малките компании, и се чудя дали те ще могат да продължат да предлагат стоки и услуги на европейците. Ще има по-скъп достъп, съответно ще се прекрати практиката на безплатни приложения от страна на някои компании. Естествено, потребителите трябва да са в центъра на нашето внимание. Ева и докладчиците в Сянка е, полагат много усилия. Много по-близо сме до намирането на решение, макар че предстои още работа. Споделям онова, което каза докладчика, именно, че ще можем в крайна сметка да имаме обща позиция, по която да гласуваме съвсем скоро. Благодаря от името на Алде Кая Калас. Благодаря на докладчика. Благодаря на всички докладчици в Сянка за положените усилия. Само един коментар към социалистите – в една книга, която току-що прочетох, се казва, че личните данни в интернет се тълкуват различно от различните поколения. За младите хора те означават нещо по-различно, отколкото за нас, например. Съответно, не трябва да вярваме сляпо, че нашия подход е правилния. Младите хора също би трябвало да осъзнаят е, какво губят понякога, какво означава лична информация, от какво се оказват, когато е, използват интернет. Тук имаме две страни. От една страна много е важно да се гарантира поверителността на съобщенията. От друга страна обаче този нормативен текст трябва да проработи на практика. Това също е много важно. Всички искаме да овластим потребителите и да им дадем възможност за избора, защото много често те нямат избор. Понякога, ако сваляш едно приложение на телефона си, е, ти на практика се съгласяваш е, това предложение да те шпионира. Може да има обаче вариант да си го купиш и да не бъдеш е, шпиониран, например. Такъв избор по-настоящем няма. Събирането на лични данни, съхраняването на така наречените бисквитки, обработката на комуникационни данни, е, тук е, има известна липса на прозрачност. Все повече и повече браузъри дат възможност за избор, между другото. Например, в устройствата, които аз е, използвам, съм дала възможност за блокиране. Виждам какво правят някои страници. Някои просто казват, ако сте въвели подобни е, бариери, няма да ви предоставим съответното съдържание. Е, други казват, е, може сами да решите да били да ви дадем някакво съдържание или не. Не би трябвало да пречим на доставчиците на услуги да искат разрешението на крайния потребител. Не следва обаче да пренебрегваме и така наречената умора по отношение на даването на съгласие или consent fatigue. Тези съобщения, които постоянно изкачат, когато използваш интернет. Крайният потребител, например, може да откаже да се слагат бисквитки на неговото устройство, но пък може да направи изключение за любимия си вестник. По отношение на легитимния интерес. Има разлика между ОРЗД и текста за личната неприкосновеност, познат като и прави си. Когато говорим за неприкосновеност на личните данни в интернет и на комуникациите, трябва да се запитаме следното. Какъв е легитимният интерес у компаниите за компаниите, когато те решават да те шпионират. Не би трябвало да се отказваме от стандарти, които вече сме договорили в рамките на ОРЗД. Когато говорим за съобщения, аз бих казал, че всички данни са чувствителни, така че не би трябвало да въвеждаме нови текстове, е, които биха накърнили е, онова, което вече сме постигнали. Като цяло, мисля, че имаме добър компромис и можем да гласуваме по текста. Благодаря. Не виждам докладчика в сянка от Обединената левица. Ще дам думата на господин Албрехт от Зелените. Благодаря. Искам да благодаря сърдечно на докладчика. Благодаря и за това, че включи позициите на различните политически групи, мисля, че сме на правилен път с тези компромисни изменения. Присъединявам се към вече казаното. По отношение на някои текстове имаме почти еднакви позиции. Естествено има текстове, които още не са договорени. Имаме различни виждания Искаме да има компромис, е, който да е приемлив и за гражданите, и за компаниите. Бих искал да подчертая още веднъж, че вече съществува правна рамка е, за телекомуникациите. Това е така наречената директива за неприкосновеността на личните данни в интернет – Не би трябвало да даваме по-малко права на потребителите с този текст, що се отнася до метаданните. Какъв е смисъл да хармонизираме правилата, ако потребителите ще изгубят? Равновесието би трябвало да съществува и потребителите би трябвало да знаят, че няма да ги прилъжат да приемат някаква нова нормативна уредба. По отношение на електронните съобщения, е, Кая Калас справо очерта проблемите. Много лесно говорим за метаданни. Е, между другото, много лесно, чрез метаданните може да се получи информация за лицето много повече информация за самото лице, отколкото за неговите съобщения. Трябва да сме много предпазливи относно това, кой използва метаданните и за какви цели ги използва. По отношение на обработката и по отношение на легитимния интерес, мисля, че би трябвало да има конкретни разпоредби, които да казват, че обществото би трябвало само да определя е, какво ще се прави. И всяко едно лице би трябвало да може само да решава дали съществува такъв легитимен интерес или не. По отношение на браузърите, е, когато заложа дали искам да ме следят или не в настройките. Не съм съгласен с тезата, че ако не си предвидил сам механизми за защита, всички останали компании могат да правят каквото се искат. Аз а, съм за член 10. Не може а, да се пречи на потребителите да решават а, как да бъдат защитени. Хората трябва да работят активно, тъй като живеем в епоха на електронни комуникации. По отношение на анонимизирането, мисля, че то е важно. Не трябва да има само псевдонимизация. Имам притеснение във връзка с член 7. И накрая, не мисля, че становището е лошо можем да приемем факта, че имаме различни позиции, да се надяваме, че в крайна сметка ще има няколко члена, по които ще се наложи да гласуваме по различен начин, но в крайна сметка би трябвало да подкрепим крайния вариант на текста. Надявам се, че ще изчистим всички проблемни въпроси преди четвъртък. Благодаря. Виждам, че Андреас Шваб иска думата. Заповядайте. Well, Благодаря, госпожо председател. Аз искам да взема думата, защото разговаряхме, бъдат много интересни разговори в Вашингтон по темата във ваше присъствие. Струва ми се, че и колегата Ева Майдъл е изготвила отличен доклад. Радвам се, че се ползва на шока подкрепя в нашата комисия. Както почута и Ева, основният въпрос а, си остава как може да гарантираме, че европейските предприятия, които не първо навлизат на пазара, ще могат да са част от а, този нов поток от данни, а да не се окажат блокирани от други предприятия, които вече разполагат с тези данни и които вече са на пазара. Тоест, новопроявилите се предприятия ще зависят в по-силна степен от вече съществуващите се за споделянето на данни. Съгласен съм и с становището на колегата от Зелените, а именно хората трябва да са наясно с рисковите и сами да могат да вземат решение. Въпросът обаче е дали това ще бъде възможно в действителност, ако не помогнем достатъчно на новопоявелите се предприятия да могат да гарантират тази възможност, за да имат действително избор, от който да се възползват потребителите. Ето защо смятам, че трябва много внимателно да следим какво се прави, за да не се нарушава конкуренцията в тази област. Благодаря ви. Ако никой друг не иска да вземе думата, отново да я давам на докладчика ни. Госпожа Майдал. Благодаря ви Госпожо председател, още веднъж благодаря на всички докладчици в а, Сянка. За мен е много важно потребителите да не се налага да променят нещо, по което ползват в момента интернет. Едновременно с това и Дан Дотън е напълно прав. Когато се стигне до, до безплатните приложения и изборът и свободата на избор на потребителите. Бих сега това повече си купите да подкрепите това становище, но в някои случаи ние имаме разминавания. Това, което спомена и Кая Калас, осъдомяването на общественото мнение за защита на личните данни в интернет. Трябва да използваме и други средства, за да осъдомяваме хората как се използват техните данни и също така как се споделят. Но съм съгласна също така, че не може да се допуска шпиониране на съдържанието. Както каза и колегата от Зелените, действително ни трябват балансирани решения между по-големите и по-малките предприятия, между МСП и новостоявилите се предприятия отношение на трафика предпочитаме да има възможност за изключение от определени форми на трафик на данни, но има и някои потребители, които не могат да се възползват от тази възможност, т.е. те не могат сами да направят настройките си, по-възрастните хора, например, т.е. те ще живисят или иначе от някой, който ще избира настройките вместо тях. Но все пак за мен е важно, да, пак казвам, да намерим възможно най-доброто равновесие. Всички положихме много усилия за постигане на някакъв компромис. Два са още висящите въпроси, които, които трябва да бъдат а, разрешени преди гласуването. И още веднъж благодаря на всички останали докладци в сянка за проявената воля и за това, че осъзнаха нуждата да вземат участие на техническите срещи и на срещи ни с докладчите в Сянка, не забравяйки, че сме част от Комисията за вътрешни пазар и защита на потребителите. Знам, че другите парламентарни комисии, които работят по това досие, го разглеждат от друга гледна точка. А за нас е много важен въпросът как да дадем нужните средства на МСП и новостратиращите предприятия, за да могат да развиват своята, своята дейност. И това беше много важно за мен, когато обсъждахме компромисните изменения. То ще бъде основната ми цел през идващите няколко дни, в които трябва да постигнем окончателните компромисни изменения. Но наистина бих искала да благодаря лично на всички докладчици в Сянка. Много постигнахме и се надявам, че ще успеем да приемем това становище в четвъртък. Thank you very much. И аз ви благодаря за всички положени усилия. Действително би трябвало да гласуваме в четвъртък на следващото ни заседание. И така преминаваме към следващата точка от дневния ред. Приемането на практиката, становището относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедурите за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави бяха внесени 61 изменения в нашата парламентарна комисия. По-голямата част от тях засягат съображението от преамбюла. 14 изменения са включени в самото проекто становище, т.е. има общо 75 изменения. Докладчикът ни предлага едно компромисно изменение, което обхваща екологичните, социални и трудови задължения. А сега давам думата незабавно на нашия докладчик господин Штефанек. Много ви благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на колегите докладчици в Сянка за отличното сътрудничество. Мисля, че сме готови да гласуваме. Okay, is there any... Някой от докладчите в Сянка би ли искал да вземе думата? Не, в такъв случай предлагам да пристъпим направо към гласуването. Всички ли разполагате с картите си за гласуване? Готови ли сте всички? Да. Добре. Започваме с изменение 15, изменение 16, е, идентични изменения. За, против, въздържали се, отхвърлят се, но ако искате да направим проверка, няма проблем. I close the votes. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Ясен е резултата. Продължаваме с мнение първо. За, против, въздържани се, приема се. Изменение 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 70 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 69 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 71. Може ли да го гласуваме заедно с 72 и 73? Не. Така случай гласуваме изменение 71 за, против, въздържали се, мисля, че трябва да направим проверка. Проверка на изменение 71. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 74 за, против, въздържали се, Нека да направим проверка. Изменение 74-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се със същото мнозинство. Изменение 12-то. Гласуваме заедно с изменение 13-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 75 за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с съображението от преамбила. Изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с изменение 29 за, против,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 Изменение 59 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 61 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. И сега Гласуваме текста като цяло. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Още един човек трябва да гласува. Приема се 17 гласа за, 7 гласа против, 1 въздържал се. Поздравления за докладчика. So this means that we can now uh, move to our next uh, agenda item, and it's the uh, legislative scrutiny uh, on the... И така продължаваме следващата точка от дневния ред. Е, законодателен контрол, план за действие относно укрепването на Солви, довеждане на ползите от единия пазар до гражданите и предприятията. Приветствам с добре е, дошла госпожа Лоранс е, Дюришмон, ръководител е, на отдел Център за обслужване на единния пазар в Генерална дирекция Вътрешен пазар, е, промишленост, предприемачество и МСП на Европейската комисия. Ние вече изразихме своя интерес към разработването и прилагането на инструментариума на единния пазар и особено на Солвит, които носят определено ползи на гражданите и предприятията във всекидневния им живот и дейност на единния пазар. Целта на този законодателен контрол е да се видят последващите действия по плана за действие на Комисията за укрепване на Солвит, публикувана на 2 май тази година. Давам думата на госпожа Лоранс де Ришмон. Госпожо председател, госпожи и господа членове на Европейския парламент, благодаря ви за поканата и за възможността да представя нашия план за действие. Солвит е мрежа, моля ви да се върнете, казва ораторката на първия слайд. Солвит е една мрежа в държавите членки – и е, техните администрации. Целта е да подпомогне гражданите и предприятията, когато те се сблъскват с проблеми е, във връзка с неправилното прилагане на законодателството на Европейския съюз в други държави членки. Помните, през юни имахме удоволствието да представим пред вашата комисия мрежата Solvit. 2017 година беше решителна крачка – в прилагането на Солвит. Отбелязахме 15-та и годишнина. Над 70 хиляди е, случая са решени, над 15 е, е, хиляди положително или 85% успешно решени проблеми на гражданите и предприятията. Само два примера ще ви дам. Френско дружество, което търси а, възстановяване на ДДС от германските власти. 10 месеца не получава никакъв отговор на благодарение на намесата Овид в рамките на 6 седмици. А, процедурата беше ускорена, приключена и а, френското дружество а, получи възстановения ДДС. Ще ви дам пример в друга област. професионалните квалификации. Португалски медицински сестри искат в Испания да бъдат признати професионалните им квалификации. Отговорът трябва да бъде по закон получен след 3 месеца. Не е спазен този срок. Благодарение на месата на Солвит, в крайна сметка те получиха отговор. Два, може би, наглед дребни примера, които показват обаче как работи мрежата Солвит и как помага на гражданите и предприятията. В този контекст беше прият план за действие за укрепването на мрежата Солвит. Основанията за това бяха следните. Комисията прие стратегията за единия пазар през октомври 2015 година. В нея ясно се казва, че продължават да съществуват многобройни предизвикателства по места при прилагането на правилата на единния пазар, да работят, да живеят, да пребивават граждани и предприятия в свободно на територията на Европейския съюз, трябва да се гарантира е, чрез прилагането на законодателството на Европейския съюз, но на национално равнище. Затова държавите членки и комисията трябва да работят ръка за ръка, е, за да се е, възпитава една култура на спазване на европейските правила, главно чрез инструментариума, който предлага мрежата Solvit. Имаме и така а, нареченият а, Лисабонски доклад от а, края на 2015 година, съвета по конкретно способността а, през феврари 2016 година, след а, излизането на този доклад призва комисията да предприеме неотложни действия за укрепване на мрежата Solvit – Имахме и доклада от октомври 2016 година за подобряване на регулирането на единния пазар. През май 2016 година се докладва изпълнението на стратегията за единния пазар. И така комисията работи в много тясно сътрудничество с центровете Солвит и с други заинтересовани страни, както и вие посочихте, госпожо председател. На 2 май тази година беше публикуван плана за действие за укрепване на Солвит. И сега съвсем накратко трите стълба на Солвит и на плана за действие. Първо, по-нататъчно повишаване на качеството на дейността на Солвит. Тук има две насоки на действие в тази връзка. От една страна повишаване на административния капацитет на мрежата Сови. Това е изключително важен елемент за да могат центровете Солвит пълноценно да работят и да отговарят на изискванията на препоръката за Солвит от 2013 година. За целта им трябва административен капацитет и комисията призовава държавите членки да обезпечат кадрово центровете Солвит с необходимите специалисти, с съответните знания и умения. Това е едната посока за повишаване на качеството. Другата насока за повишаване на качеството е да се насърчава обмена на информация и на обучение има различни инициативи, като например по-ефективна правна подкрепа от комисията и още по-тясно сътрудничество в споделянето на съдържанието на базата данни е, Solvit, когато не могат да се намерят достатъчно човешки ресурси в една държава членка, може да се използват Пълнят мерки по различни програми, като например програмата СРСП или програмата КОСМЕ, предвидена за малки и средни предприятия, за обучение, за обмен на национални експерти между центровете СОВИ, така че да се повиши техния капацитет. Това беше първия стълб от плана за действие. Вторият стълб за укрепване на СОВИД е по-широко популяризиране на дейността, информиране на обществеността за дейността на центровете СОВИД. През годините забелязваме, че не повече от а, стотина казуси първоначално а, бяха решени, а, които се поставят от предприятия, расте броят им, но а, при по-широка информираност могат да се използват а, изцяло инструментите а, е, по места. Предвиждаме с плана е, за действие редица а, е, дейности. Мисля, че и парламентът може да изиграе своята роля в популяризиране на а, мрежата СОВИД в а, държавите членки. Друг начин – за популяризиране на Солвит е да се облегчи начина по който се търсят и намират центровете Солвит. Особено чрез портала Вашата Европа, Your Europe. Оказа се много успешен този е, сайт е, най-посещавания през миналия месец е, сред всички сайтове на Европейския съюз, така че през Your Europe, вашата Европа, може много по-лесно да се намери информация за солвите и да се стигне за тях. Това е един много подходящ канал, защото хората ще знаят за солвит и ще го търсят, когато им се налага това е по-успешния начин да се работи, отколкото чрез е, пътуващи семинари и информационни е, събития. Така ще продължим да работим и следващата година. Очакваме е, по-лесно да се намира информация за СОВИ чрез единия цифров портал, който е част от пакета за спазване на законодателството, договорен между парламента и съвета. Друг начин за разширяване на достъпността на е, солвите е чрез партньорства с различни национални организации, търговско-промишлени е, палати, браншови организации. Всичко това е изброено в плана за действие Обръща се особено внимание на достъпа до базата данни на търговско-промишлените палати и на мрежите от предприятия. Това е повтория стълб – популяризиране и информиране. Мисля, че тук имаме много новаторски подходи, включително и по третия стълб за повишаване на ролята на мрежата СОВИД в прилагането на законодателството на Европейския съюз. И тук имаме две насоки на действия – от една страна да се обърне внимание на структурните и постоянно възникващи проблеми. Казваме структурни проблеми, когато има потенциални е, условия за нарушаване на е, правилата, предвидени в Европейската нормативна уредба. 4% са тези случаи не са толкова много като относителен дял, но трябва да обърнем внимание, че при тях успеваемостта е много по-ниска, 20% в сравнение с 85-те, за които говори в началото. Затова там потенциално има структурен проблем, който трябва да бъде решен на друго равнище. Това е отговорност главно на държавите членки. Те трябва да се постараят правилно да се прилага и изпълнява законодателство на Европейския съюз когато се установи от Солвит, че такива проблеми съществуват и че те не могат да се решат, то тогава в плана за действие се предвижда много по-широко използване на доказателствата събрани в мрежата Солвит и по такъв начин може да се разпространи информацията сред всички структури в комисията, за да се предприемат необходимите мерки. Това и е в съответствие с съобщението за изпълнението на законодателството на Европейския съюз от декември миналата година. Там се предвижда много по-тясна връзка между мрежата Solvit и структурите на комисията. Мисля, че това е най-новаторския стълб на плана за действие, който естествено допълва и другите два. Накрая, но не по значение от гледна точка на изпълнението на законодателството на Европейския съюз, е, плана за действие предвижда проследяване на жалбите, които се подават и начина по който се обработват. Така е, се набират е, данни за проблеми, които могат да навредят на единния пазар. Когато имаме индивидуални жалби, тях комисията, когато ги получава пряко, ги предава на мрежата Солвит, за да могат да бъдат решени много по-бързо в един 10-седмичен срок и много по-лесно за потребителя на единния пазар. Затова се предвижда в плана за действие получените жалби и сигнали от комисията да бъдат предавани на мрежата Solvit – като се прилага принципа за еднократното действие. Гражданите няма да се иска да предоставят повторно информация. Ако тази информация съществува някъде в базите е, данни, то тогава не е необходимо повторното и подаване от гражданина, който се жалва. Няколко думи накрая за следващите стъпки. Една пътна карта с съответните е, срокове. Комисията се ангажира за повишаване на административния капацитет на центровете Солвит. Смятаме също също така, че можем да разчитаме на подкрепата на парламента за е, стратегическото популяризиране на мрежата СОВИТ, особено сред предприятията. Моят екип ще работи в тясно сътрудничество с центровете Солвит за пълноценното е, действие и изпълнението на плана за действие. Провеждаме поредица от е, семинари. Следващата седмица имаме в Будапешта с центъра Солвит е, семинар там. Подробно ще се занимаем с е, конкретното изпълнение на плана за действие по трите му стълба. Разбира се, комисията ще е готова да докладва пред вашата комисия и по-нататък. Благодаря. Благодаря ви за тази информация. Сега бих искала първо да дам думата на докладчиците. Паскал Римонт е първи от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Преди да коментирам самата оценка, искам да кажа, че инструмента Solvit, поне по моему, е много добър. Solvit помага на гражданите и на компаниите да решат своите проблеми. И ето защо Solvit би трябвало да получи висока оценка. Естествено, добре е да видим как точно функционира Solvit, дали има какво да се изглади. Добре е, че има план за действие. Добре е, че в този план има конкретни точки, Добре е, че се отчита решението взето от парламента преди известно време. Добре е да направим, освен това, оценка на функционирането на Solvit. Аз бих казал, че Solvit работи много добре, даже отлично. Оставам с впечатлението, и мисля, че не става дума само за впечатление, а има конкретни данни в подкрепа на съответната теза, а именно, че гражданите не използват достатъчно совет. В своя кабинет аз всеки ден се сблъсквам с граждани, които имат проблеми. Моя кабинет се намира в един граничен район – в всички случаи, за които става дума, в крайна сметка питаме гражданите, познавате ли Солвит? Те често се жалват за проблеми, свързани с тълкуването и прилагането на законодателството между Белгия и Люксембург, Белгия и Германия, например. Най-често гражданите не познават соловит, а дори и да го познават, смятат, че е твърде абстрактен. Соловит функционира в столиците на държавите членки, само че той би трябвало да работи там, където хората имат е, въпроси. Хората, които искат, например, да изнасят своята продукция, в друга държава, трябва да могат да се обръщат към солвите, ако има проблем, или пък хора, които искат да работят в друга държава, имат проблем също, би трябвало да могат да се обръщат към солвите. Ето защо е необходимо да има децентрализация. Има пазар за тези гранични проблеми, ако мога така да ги определя. Когато има такива проблеми, хората не се обръщат към совите, се обръщат към местните служби. Най-ефикасно би работил Солвит, ако се намира близо до хората, които имат проблеми или въпроси. Освен това, Solvit трябва да функционира в интернет, но не трябва да е изцяло и само в интернет. Би трябвало да има хора, които да помагат на хората с проблеми. Трябва да може гражданите да се обръщат към някакви представители на конкретна администрация. И естествено, когато има проблем, който не може да бъде решен от конкретното лице, от конкретния администратор, тогава може да има обръщане към някаква по-висша администрация. Мисля, че е много важно да се обмисли функционирането на Solvit. Аз лично смятам, че Solvit би трябвало да стане по-добър. Ето защо сме се събрали. Имам две конкретни предложения. Solvit би трябвало да разполага с служба за подпомагане в рамките на Европейската комисия. И трябва да има възможност за контакти с хората на границите между държавите членки. На централно ниво в Европейската комисия трябва да се оказва възможност на хората по места в различните райони. На следващо място трябва да има реклама на солвите, която да се осъществява на самите граници. Още една инициатива, свързана с децентрализацията, хората, които са в столиците, хората от администрацията на СОВИД би трябвало да могат да бъдат командировани по границите, за да помагат. Персонала на Соловит може да бъде командирован на няколко различни места, за да помага за решаването на проблеми. В държавите членки би трябвало да има децентрализация – на Солвет. И съответно предлагам да има една точка Солвит, която да е главна в столицата и която да е, осъществява връзка с всички останали точки по границите. Структурата на Солвит съответно би трябвало да бъде променена – Идеята на Solvit, първоначалната идея е много добра. Изминаха много години обаче и е време да се задават въпроси относно функционирането на Solvit. Постоянно казваме, че фирмите и гражданите трябва да имат по-пряка връзка с централната администрация, с Брюксел – Ами в крайна сметка това е точно целта на Солвит. Той трябва да помага на хората да решават е, проблемите си. Ако погледнем тези цифри, 2500 случая на година, е, цифрата не е впечатляваща. В е, моя личен офис аз получавам около 200 оплаквания всяка година. Совет трябва да се промени, всички трябва да се стремим към съвършенство. Идеята на Совет е много добра, но мисля, че би трябвало да можем да го използваме там, където има нужда от него. Не в столиците, а там, където има най-големи проблеми, именно по границите между държавите членки. Благодаря. Благодаря, Паскал. Сега от името на Алде, господин Селимович и вие сте докладчик. Господин Селимович се изказва от името на Алде. Той е докладчик. Първо даваме думата на докладчиците. Благодаря, ще кажа няколко думи от името на господин Льоке Гор, който, за съжаление, трябва да отсъства днес. Нашата политическа група приветства инициативата за подобряване на функционирането на Solvit. Това е инструмента, който решава проблемите на хората. Той помага на всички европейци. Европейският парламент не веднъж е призовавал за по-голямо разгръщане на потенциала на Solvit парламент е приканвал държавите членки да заделят достатъчно ресурси за националните центрове Солвит. Освен това, парламент е призовавал тези центрове Солвит да бъдат признати от националните администрации, за да могат да работят по-ефикасно. Освен това, ние сме призовавали за повишаване на осведомеността относно Солвит, относно неговата ефективност. Това беше казано и от колегите. Би трябвало, освен това, да се идентифицират и приоритети, по които да се работи. Плана за действие поставя ударението върху три основни въпроса. Рекламирането на Солвит, е, увеличаването на качеството на работа на Солвит, е, повишаването на осведомеността на хората и включването на Солвит е, в нормативната рамка на, на Съюза. Ние смятаме, че за да станат тези желания действителност, би трябвало да има сътрудничество с националните администрации. лице е въпроса как точно комисията ще следи за изпълнението на плана за действие – по какъв начин комисията ще гарантира, че държавите членки наистина ще признаят Солвит е, като свой и ще превърнат плана за действие в действителност? Така приключвам и тъй като имам още малко време, искам да кажа, че подкрепяме Солвит, но имаме и някои въпроси, свързани с него. Благодаря от името на Обединената телевиция, господин Де Йонг. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на Паскал Аримон, защото това, което той каза, наистина е изключително уместно. По-рано сме обсъждали Солвит от финансова гледна точка. Има редица инициативи, свързани с вътрешния пазар, например ИМИ – аз също смятам, че Солвит е изключително централизиран, че е свързан основно с Брюксел. Получавал съм информация от граждани, от фирми. Те са ми казвали, че търсят информация за трансгранични казуси, само че не я получават. Има в Брюксел определени инициативи, Совет обаче трудно се намира, ако не знаеш за съществуването му. Йо Юрап е добър портал, но проблема при него е същия. Хората би трябвало отдавна да са разбрани за Совет, за неговия персонал. Информацията не трябва да е концентрирана само в Брюксел. Тя трябва да се дава във всички държави членки по места. Необходимо е да има обучителни курсове те могат да продължават дни и даже седмици, за да може наистина да има ефикасни решения. Солвит е важен. Това е неоспоримо, но би трябвало той да е максимално близо до предприемачите, до гражданите, на всички места в държавите членки. И за да се постигне всичко това, има нужда от подход отгоре надолу, а не обратното. Държавите членки, освен това, би трябвало да окажат подкрепа. Същото въжи за регионите. Би трябвало да се изгради в Европейската комисия център за оказване на помощ. Отново казвам, трябва да се работи е, отгоре надолу. Благодаря. Сега от името на зелените, господин Шолтеш, преди да му дам думата, искам да приветствам една група посетители. Това са студенти от Пиненберг, поканени от госпожа Гебхарт. Добре дошли. Имате думата, господин Шолтес. Благодаря. Мисля, че Солвит е изключително добра програма. И мисля, че в близко бъдеще тя може да направи живота на много граждани и на много компании по-лесен. Като цяло, мерките за подобряване, предложени от комисията, са полезни. Те са насочени към основните проблеми пред Солвет, проблеми, които виждаме в държавите членки. Аз съм съгласен с колегата, който каза, че основният проблем на солвите е, че той е непознат. Както за гражданите, така и за компаниите. Не знам дали комисията не би трябвало да инвестира финансови средства, за да информира хората, широката общественост за Солвит, за възможностите, които той предлага за проблемите, които той може да реши. От друга страна, много е важно да се следят отблизо постиженията на Солвит. Би трябвало да има показател за измерване на резултатите, постигнати от Солвит в рамките на конкретен времеви период. Ние подкрепяме Солвит, но имаме следното предложение. Той трябва да е по-видим и не на последно място да бъде прият от националните администрации. Никола Данте има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих казал, че в Европа има много хубави неща, които обаче не са чак толкова добре познати. И тук е, мисля, че можем най-положително да оценим Солвият и неговия опит в плана за действие. Се предвижда повишаване на ролята на мрежата Солвият по един много последователен начин, за да помогне и на гражданите и на предприятията. Мисля, че имаме много положителен опит за Европа и този опит трябва да бъде разпространен, укрепен по необходимия начин, за да може да бъде подобаващо оценен, защото всеки ден на вътрешния пазар гражданите и предприятията се сблъскват с проблеми. Много високо ценим и целите, които са посочени в съобщението. Да се повиши качеството, да се подобри осведомеността, да се засили ролята. Имам няколко въпроса към комисията. Първо, какви са инструментите, е, които са предвидени за е, подобряване на системата на е, споделяне на информация и сътрудничество между националните центрове Солвит, така че националните органи да могат да повишат ефективността си по един адекватен начин с оглед на целите, които си поставяме и то в сроковете, в които трябва да реагират. Мисля, че така ще може да се подобри обслужването на национално равнище. Благодаря. Thank you very much, uh, Mr. Danti, and then uh, Andreas Schwab. Благодаря, господин Данти. Андреас Шваб има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Това, което каза колегата Паскала Римон, действително си заслужава да се обмисли. Аз също като него идвам от а, пограничен регион и а, подобно на него не мога да кажа, че са е напълно непознат инструмент а, в моят регион. Вярно е, че основната цел на Селвит е на разположение на всеки го, не само на хора, които имат специфични познания по отношение на европейското законодателство. И към момента ми се струва, че има липса на политическа воля при разрешаването на спорове, свързани с застрахователни договори, например, и други подобни, които са много важни за хората, които е, живеят и работят е, в пограничните региони. Важно е да се разрешат тези сложни въпроси, които пряко засягат нашите граждани. И от тази гледна точка Солвит може да бъде ефикасен само когато държавите членки и Европейския съюз се оказват неефикасни. Смятам, че проблемът е по-скоро от политическо, отколкото административно естество. И че в крайна сметка има сериозни проблеми с а, зачитането на свободата и правата, свързани с а, вътрешният пазар, заложени в договора и затова смятам, че трябва да обмислим начин, по който Совет може да ни помогне в тези сложни ситуации. Благодаря ви. Доста въпроси, доста предложения имаше към Европейската комисия. Госпожа Деришман, давам ви думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и за всички положителни коментари за Саловет, както и за всички предложения и въпроси. Европейската комисия действително приветства широката подкрепа за, за мрежата Салвит. Даваме си сметка, че има и възможности за подобрение на тази мрежа, за това излязохме и с този план за действие. Сега ще питам отговоря някои по-конкретните въпроси, които бяха зададени. Така, например, по отношение на по-граничните региони и е, това дали има запознатост на хората, живеещи в тези региони, с мрежата Солвит. Има проблем тук, действително. Европейската комисия е подготвя специфични съобщения, насочени към живеещите в граничните региони. Беше организирана конференция за засилване на сближаването в граничните региони. Нашата мрежа взе участие в тази конференция. Една от предвидените дейности беше именно по-силено използване на мрежата СОВИЧ, създаване на онлайн платформа, като да обхваща контактни фокусни точки в пограничните региони и да ги свързва с мрежата Solvit. Или казвам с други думи, непълно сме наясно с конкретните нужди на тези региони. И тази наскоро появила се инициатива за създаване на фокусни а, точки, свена за контакти, възможността им с Селвит, има за цел да подобри запознатостта на гражданите, живещи в тези региони с Селвит. Струва ми се, че като цяло Солвит разполага с нужните правомощия и нужната компетентност за разрешаване на конфликтите, свързани с националните административни органи. Знаете, че голяма част от работите на СОБИ всъщност е да обсъжда тези случаи с компетентните национални органи и е факта, че много често тези компетентни органи са съседалище седалище в столицата на съответната държава членка. Трябва да се почва повече усилия за децентрализация на центровете на СОВИ, за да могат всички граждани и предприятия в Европейския съюз, където и да живеят или да е дейността им, да имат достъп до Solvit. И това, разбира се, се осигурява най-вече чрез интернет достъпа до Solvit. По-конкретно, което на европейски гражданин или европейско предприятие зададе въпрос, свързан с функционирането на вътрешния пазар във всеки интернет браузър, незабавно ще бъде препратен към е, your или към Совет. Това е основната ни цел. Много лесно се достига до услугите на мрежата Совет при обикновено търсене в интернет. Ако имаме прекалено децентрализирани центрове, се питам дали те ще разполагат с е, нужните правомощия да водят преговори с националните компетентни органи, което именно е основната цел в случай при, при повдигнато на даден случай в Солвит. Това е основата на функционирането на цялата мрежа. По отношение на Хелпдеска към Солвит съществува такъв в Европейската комисия. Това е един сравнително малки екип, който работи и подпомага държавите членки с правни съвети по отношение на Солвит, като в плана действие се предвижда засилване на тази наша роля, да има повече обмен информация с центровете на Солвит и също така ще предоставяме и обучения и семинари, в частност по правните въпроси и във връзка с програмата Косме и други програми. Тоест има такива инициативи, но не смятаме, че Европейската комисия би следвало да играе ролята на хелпдеск за гражданите или за предприятията, защото Европейската комисия не може да изиграе нужната роля, т.е. да влезе в преговори с националните компетентни органи. Затова предвиждаме затова и функционира по този начин мрежата. Съответният местен център на Соловит води преговори с националните кредитни органи, съответната държава членка. Европейската комисия има за цел да гарантира, че мрежата функционира ефикасно, но не е част от правомощите ни се опитваме да разрешим конкретните проблеми. Има и възможност за пряк достъп за гражданите и предприятията, т.е. с инструментите за управление на един на вътрешният пазар и центъра за разрешаване на проблеми предвижда един тъй наречен каскаден подход. Тоест, когато имате проблем, може да се обърнете към портала Your Europe, който, както вече казах, е много успешен, има все повече и повече интерес към него, по 1 милион с посетителите на интернет страницата месечно. Тоест всеки посетител може да провери на EU Europe интернет страницата, какъв е отговор на въпроса им. И ако не получат нужната информация, могат да се обърнат към EU е, Europe мрежата за правни съвети, която е безплатна и е на разположение из цяла Европа. Т.е. могат да се обърнат с въпрос към тази мрежа и незабавно ще получат отговор. Това също е един етап, който на практика е някъде по средата между намирането на нужна информация и сътрудничество за решаване на проблем. Т.е. това е съвет. Етапа на съвета. Т.е. предоставяме цяла една верига от услуги, които са много важни, но пък напълно съм съгласна с вас, че трябва да се работи за повече повишаване на осведомеността, за да може повече граждани и предприятия да са наясно със съществуването на Солвит. Това действително е много важна на част и от плана за действие. Въпроса за наблюдението на Салвит и докладването предвиден е механизъм за наблюдение на от Салвит в сравнително табло с резултатите за вътрешния пазар, който беше публикуван за последния път през месец юли, като се прави оценка на функционирането на всеки център Салвит въз основа на набор от критерии. И освен това, Европейската комисия изпраща писмо на всяка държава членка с оценка на съответният център Солвит в тази държава за изминалата година. Тоест, много отблизо наблюдаваме как функционират центровете Солвит във всяка държава членка. Нужда държавите членки да имат по-засилено чувство, че са свързани с Солвит, Както вече казах, два пъти годишно се срещат всички центрове Солвит, веднъж в Брюксел, веднъж в някои от държавите членки. И на тези срещи разглеждаме успешното функциониране на мрежата, проблемите, с които са се спускали центровете и как може да се подобрят функционирането на мрежата. И на следващата среща, разбира се, ще разгледаме възможностите за изпълнение на плана за действие. Отново по въпроса за децентрализацията, както вече казах, повишаването на осведомеността е много важно, но а, В крайна сметка, пак казвам, основното функциониране на мрежата се основава на преговорите, които се водят между центровете СОВИД и националните органи. По въпроса за обученията, предвидени са такива действително в, в плана за действие. Има такива планирани обучения още за до година, които се финансират основно по програмата Косме. И по принцип се опитваме да приспособим а, тези обучения към конкретните нужди на центровете Солвит въпросът за как центровете на съвет могат да са възможно най-близо до гражданите, напълно съм съгласна с тази цел. Трябва да се опитаме да сме възможно най-близо до гражданите. Всъщност всички инструменти в рамките на вътрешния пазар се основават на принципа, че, че гражданият е в центъра. Тоест, съсредоточени сме основно върху потребностите на гражданите на предприятията. Разбира се, ще направим допълнителна оценка на функционирането на мрежата Solvit. Ще проведем и анкета за това как се възприема работата на Solvit, било чрез Your Europe, Your Europe Advice или Solvit. Основната ни цел, пак казваме, е да поставим потребителят или използващият мрежата в центъра. Винаги има възможност за подобрение и ще се опитаме да го постигнем. После с измерването на резултатите, мисля, че вече споменах а, сравнителното табло за единият а, пазар, което публикуваме ежегодно и което предоставя не само общи данни за функционирането на вътрешния пазар, за нивото на транспониране на европейското законодателство в тази област и т.н., но се а, оценяват и отделните инструменти, като и порталът Your Европа, подават Your Europe и мрежата Solvit, т.е. разполагаме с с, измерими, с измерими и сравними резултати за това как функционира мрежата. Относно подобряване на ефикасността на мрежата, това наистина е много важен въпрос и в голяма степен е свързан с първият стълб на плана за действие, т.е. повишаване на качеството. В голяма степен това зависи от държавите членки и ще се обърнем с това послание и към съвета, и по време на семинарите на СОВИТ, държавите членки би следвало да засилят ролята на Сълвит, подобрявайки сътрудничеството на различните национални гледни органи, включително и чрез обезпечаване на нуж... с нуждите служители на Сълвит. Междувременно искаме да увеличим и обменът на данни, в общите ни баси данни да подобрим и обученията. Друг важен аспект на плана за действие предвижда и връзка с всички други важни мрежи, като например мрежата на европейските предприемачи. И фактът, че и нови заинтересовани страни ще имат достъп до базите данни, като например камерата на предприемачите на различни държави членки. Ще може да се запознава с различни случаи, разгрешни в Солвейт, което ще увеличи приложното поле на хората, ползващи се обети, по този начин ще се подобри и функционирането и, ефикасността на мрежата. Съгласен съм с господин Шваб, Европейската комисия не разполага с нужните правомощия за разрешаване на тези случаи. Тук става въпроса за мрежа между държавите членки. Е ролята на Европейската комисия е да гарантира, че мрежата работи ефикасно и също така да вземе нужните предприемащи последващи действия по неразрешените случаи. Това е елемент, който сме заложили в плана за действие и се налагаме с и нов подход да постигнем очакваните резултати. Разбира се. Ще докладваме за последните резултати при изпълнението на плана за действие пред вашата парламентарна комисия. Благодаря ви. Uh, for, um, Благодаря много за дадените отговори. С това мисля, че можем да приключим тази точка от дневния ред. Е, още веднъж ви благодаря за това, че дойдохте и ни представихте постигнатото от мрежата Солвид. И така приключваме с нашето заседание. Ако няма нищо по точка разни. Искам да обявя, че следващото ни заседание е четвъртък, 28 септември от 9 до 12.30 часа. Благодаря ви, ще се видим в четвъртък. И, както беше е, посочено от е, комисията, има доклад посветен на 15-та годишнина на е, мрежата Солвит. Надявам се всички да сте получили екземпляр. Ако не, на входа можете да намерите допълнителни екземпляри. Благодаря ви много. Продължаваме с заседание на координаторите при закрити е, врата в 17 часа.